Dear colleagues, скъпи колеги, мисля, че всички са наясно с а, събития на летище Брюксел, където явно имаше атентат. В момента следим какво се случва. Разбира се, всички сме шокирани. Според нас в случая най- подходящото решение ще бъде да запазим заседанието си. Но разбира се, ще следим отблизо положението, след което съм сигурен, че парламента като цяло ще реагира по възможно най-адекватен начин в момента, в който може да направим оценка. Няма да коментирам повече събитията. И започваме с приемане на дневния ред. Добавя се нова точка в дневния ред относно делегираният регламент на Европейската комисия за предварителният принос за финансовите споразумения. Ако няма възражения, можем да приемем дневния ред. Трябва също така да одобрим и протоколите от предишните заседания от 15, 18, 22, 23 февруари и 2 март. Всичките се приемат. Имаме няколко кратки съобщения. Припомняме на членовете, че ще има съвместно заседание на комисиите бюджети и икон, ЕКОН от 9 до 11.30, за да обмислим документа за докладчиците има Бърге и Пефанш Перес. На 11 април от 9 до 11.30 Комисията по економически парични въпроси и Генерална дирекция конкретно способност ще проведе обществено обслужване за властяване на националните национални органи, за да имат те повече правомощия за правоприлагане, което за дневен ред е на разположение на вебсайта на комисията ЕКОН. Това са текущите съобщения. А сега преминаваме към точка четвърта. Публично изслушване с Даниел Нуи, председател на надзорния комитет на ЕЦБ. Бих искал да ви приветствам с добре дошъл. на днешното изслушване, което е много важно. Това е публичното изслушване, на което ще изслушаме представянето на, на втория годишен доклад на ЕЦБ за единния надзорен механизъм, както беше предвидено в междусоциалното споразумение между парламента и ЕЦБ. Докладът обхваща надзорните дейности на ЕЦБ през 2015 година. Освен това, както знаете, парламента на последното си пленарно заседание прие първият си годишен доклад за Банковия съюз. Разбира се, голяма част от него е посветен на първата година от функционирането на единия надзорен механизъм. Така че моментът е много подходящен Като цяло доклада според нас е положителен за първата година от функционирането на единия надзорен механизъм. Разбира се, установихме и някои слабости, които са отразени и в доклада. Сега давам думата на Даниел за нейното представяне. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, най-напред ние аз бих искала да споделя Потреса си от случилото се на Брюкселското летище, но както каза господин председател, работата и живота продължават, така че ще ви представя доклада на ЕЦБ за 2015 година за надзорните дейности на ЕЦБ. Когато ви представих първия подобен доклад миналата година, е, един друг механизъм не беше дори на навършил една година. Той имаше много обещаващо бъдеще, но нямаше никакво минало. И с този втори годишен доклад от, отбелязваме години и половина от създаването на един надзорен механизъм. Той вече има обещаващо бъдеще и Окружаващо минало, в частност по отношение на строгият надзор в Банковия съюз през последната година. В представенето си днес ще се заточа на следните теми споменати в доклада. На първо място някои съществени развития в банковият сектор. На второ място напредъкът постигнат при хармонизирането на надзорните методологии, включително и а, възможностите и националното осмотрение в областта на надзора. Също така ще се спра и на нашият своят принос в развитието на международните, международната регулаторна рамка и някои ключови проекти на ЕЦБ за надзор на банковия сектор през 2015 година и в заключение ще се спра на приоритетите за надзора на дейност за 2016 година. Преди да започна обаче бих искала да благодаря на господин Галтиери, нашият докладчик, за много уместният и конструктивен доклад за Банковият съюз, който ни даде възможност да чуем отзивите на парламента по редица важни въпроси. И така нека да започна с общите развития в банковия сектор общото представяне на банките пряко под надзора на ЕЦБ се е подобрил през 2015 година до голяма степен благодарение на стабилизиралите се макроекономически условия и е, много нужните усилия за възстановяване на платежните баланси на банките след е, кризата. След това банките все още са изправени пред сериозни предизвикателства. Като цяло приспособяването на балансовите платежните баланси все още не е приключило. Цялостната рентабилност на големите институции се възстанови през 2015 година. Възвръщаемостта на собствения капитал беше 4,6% средна стоеност 2015 година в сравнение с 2,8% предишната година. Това подобрение до голяма степен се дължи на по-малка загуба на кредите, което се дължи и на подобряване на макроекономическите условия. Приходът от такси и в частност от портфейлите от ценни книжа допринася за подкрепа на приходите на банките. След това трябва да се направи оценка на устойчивостта на това подобрение. Економическите прогнози са слаби и за това може да се запази равнищността на кривата на доходността за продължителен период от време. Миналата година банките успяха да се справят с ниските доходи. Но има опасност положението да стане по-сложно в дългосрочен план. Ниската рентабилност се притеснява надзорните органи, тъй като може да постави под въпрос средносрочната устойчивост на някои бизнес модели. Някои институции може би ще имат проблеми с набирането на капитал, като едновременно с това имате е ограничена възможност за достъп до финансовите пазари. ЕТБ продължава внимателно да оценява устойчивостта на бизнес моделите на банките през идващите три месечи, като целта е да сме сигурни, че те ще могат да устоят на цикличното развитие и структурните предизвикателства втори сериозен проблем за банките по един надзорен механизъм е свързан с проблематичните активи не покритите кредити и редабилността на капитала възпрепятстват адекватното функциониране на банките. Едновременно с това трябва да се работи по подобряване на правната рамка за обявяване на платежоспособност и възстановяване на дълговете в някои държави членки. През 2015 година банките постигнаха значителен напредък при справянето с необслужваните кредити чрез подобряване на процеса и увеличаване на равнищата на натрупан капитал. ЕЦП работи в тясно сътрудничество с банките през 2015 година и ще продължи да го прави и тази година за разработване на индивидуални приспособления към всяка банка планове за действие. В някои случаи е, се беше постигнат съществен напредък е, за справяне с е, необслужваните кредити. Се надявам тази тенденция да се запази. Сега ще кажа няколко, да кажа няколко думи за хармонизирането на надзорната методология. През 2015 година Процесът на надзорен преглед и оценка се проведе за първи път а, с обща методология за над 120 от големите банкови групи в еврозоната. Равнището на капитал и на ликвидност на банките беше пряко над, които са пряко под надзора на ЕЦБ бяха оценени спрямо индивидуалните профили на риска на банките. ЕЦП се основава на водещите практики в областта на, на международния банков сектор и препоръките на международни институции. Получихме цялостна оценка на надежността на институциите и едновременно с това гледаме по-дългосрочно на възможността за прилагане на принципа на пропорционалност. Също така съвместно разглеждаме качествени и количествени елементи. По този начин може да се гарантира последователност, едновременно с това се взимат предвид и особеностите на отделните институции. Освен това, непрестанните сравнения между партньори станаха възможни в широко мащаб на упражнение, като по този начин допринасяме за насърчаването на един по-интегриран един банков пазар. Едновременно с това обаче равнопоставеността между банките зависи и от хармонизираната рамка, в която функционират банките. Както знаете, в това отношение опциите и националното осмотрение са много важни. Ако не са хармонизирани тези опции и националното осмотрение, които се упражняват националните надзорни органи, значи, че няма възможност за цялостен надзор на банките в банкови съюз по последователен начин. За надзорните опции и национални национално осмотрение ЕЦБ иска да се обърне на точно, към, да обърнем точно на това на този аспект, като се хармонизират политиките на 120 на два от а, надзорните органи в рамките на, на, на регламента за капиталовите изисквания след публична консултация. Тези препоръки бяха официално прияти миналата година и ще се прилагат през 2016 година. Това е важна настъпка напред за осигуряване на истинска равнопоставеност между банките последният е, етап на проекта започна, за да може да има хармонизация на само допълнителни критерия през 2000 и 2016 година. Едновременно с това се обсъжда възможност за хармонизиране на ОНД за по-малко важните институции в тясно сътрудничество с националните надзорни органи. Както знаете, националните компетентни органи са натоварени с надзора на по-малко важните институции, но ЕЦБ се занимава с надзора на цялост на банковата система в еврозоната като цяло. Ето защо ние искаме да гарантираме последователност и в надзорния подход към по-малко по-важните институции. А сега, сега нека да видим какъв е приноса ни към изграждането на, международ, на международната регулаторна рамка. ЕЦБ и надзорният и съвет се занимава активно в работата на надзорният комитет на, на Батовския на, комитет на Батовския комитет за банков надзор. Различните работни групи на Батовския комитет допринесоха значително до приключването на някои важни досията, с които са рамката за банковите пазари, както и преразглеждането на общите способности за загуби, реформите за засилване на възможността за сравняване на активите, свързани с риски и факторите за изчисляването им, както и капиталовото отношение към проста, прозрачни и сравним риск. Като разбира се, по това досие вие също играете много важна роля като съзаконодател. Също въжи и за начина по който се обработват лихвените проценти в потежните баланси на банките. Важен аспект също така и а, потенциалната отношение към а, експозициите на държавните дългове. А, нека сега да видим кои бяха ключовите проекти, по които работеше банковият надзор на ЕЦБ през 2015 година. На първо място ние допринесохме до разработването на а, рамката за управление на кризите, основаваща се на меморандума ни за разбирателство, подписано с единият а, на управителния свет на единият механизъм за оздравяване на банките. Преди да поемем напълно надзорните си правомощия, ние поискахме да има цялостна оценка на съответните банки. През 2015 година това се случи за 9 институции. 5 от банките не успяха да преминат успешно деса и цялостният им недостъг на капитал беше 1,84 милиарда евро. Благодарение на увеличаване на капитала и други Следствие на това упражнение банките предприяха операции по увеличаване на капитала и други допустими мерки през януари 2015 година. Освен това бяха проведени 240 проверки на място през 2015 година. Председателя. Извинете, но мисля, че доколкото разбирам, има атентати в други части на града, така че може би най-добре е в момента да прекратим заседанието. И да видим как парламента възнамерява да продължи. Силви. Роберто, разбирам, че някои от колегите може би се нуждаят от това, но именно това искат а, терористите искат да спрем да живеем, аз смятам, че трябва да продължим работа. Живота трябва да продължим. Благодаря ви. Предлагам време да за заседанието, да направим оценка на събитието, да видим каква е позицията на парламента. Трябва да вляза в връзка с председателя на парламента, с квесторите, може би има и въпроси свързани с сигурността. Така че нека по-добре да прекратим време на заседанието, след което ще ви осведомим как възнамеряваме да продължим. 10 минути почивка, след което ще видим как продължаваме. Wow.

dear colleagues. Скъпи колеги, свързах се с компетентните органи на парламента, които разбира се отблизо следят положението. В сградата сме безопасност. че никак не е лесно психологическа гледна точка, но мисля, че трябва да продължим с заседанието. Включително и да изправим, изпратим ясното послание, за което е, ни помоли Силви. Като между време, разбира се, ще получим е, когато получи повече сведения, ще действаме съответно. А сега давам думата на госпожа Налис да продължи с своята презентация. The, the, the work, uh... uh Благодаря ви, господин председател. Работим с комисията от база във връзка с пруденциалното третиране на суверенния дълг. Нека да кажа още няколко важни проекта, по които работихме през 2015 година. Спомняте си, че работихме а, заедно по единия механизъм за преобразуване, както и а, по значителните банкови институции, както и по първия цикъл от инспекциите за 2014 година. Националните надзорни органи допринесоха с надзор в рамките на 95%, а ЕЦБ с 5% във връзка с инспекции на място. Имахме и мониторинг на инспекциите, за да има хомогенно прилагане на методологията. Повече от половината от всички значителни институции използват поне един вътрешен модел за изчисляване на капиталовите изисквания. През 2015 година започнахме да работим по прегледа на вътрешните модели, като целта е да е, имаме еднакво прилагане на този модел. Преди да приключа, позволете ми да ви кажа какви са приоритетите ни за 2016 година. Те се базират на оценката на ключовите рискове, на които са изложени банките по смисъла на надзора от ЕЦБ. Тези ключови рискове са установени в сътрудничество с националните компетентни органи, като своя принос дадоха и съвместните надзорни екипи. ЕЦБ действа по отношение на микропруденциалния и макропруденциалния анализ. Сред тези ключови рискове идентифицирахме бизнес модела, риска от полза за банките, тези, които се изчисляват на най-висок риск. Разбира се, значи, извинете, величината на риска варира в зависимост от държавите членки. Зависи от равнището на необслужваните кредите, Базира се също на правителствения риск, на суверенния риск, на геополитическия риск и на колебанията в развитието на новоразвиващите се държави. За да може банките да се справят с тези ключове и рискове ефективно, ЕЦБ прие пет основни приоритета в рамките на надзора за 2016 година, именно бизнес модела, и риск за печалбите, кредитен риск със специално внимание отделено на необслужените кредити, капиталва адекватност, управление на риска и качество на данните и ликвидност. За всеки приоритет са предприяти надзорни инициативи, като в някои случаи прилагането отнема повече от година, което означава, че те ще продължат да действат и през 2017 година. В заключение, единия надзорен механизъм не означава само а, строг надзор, за да имаме сигурни банки. Той се отнася също до увеличаване на интегритета на единния пазар и, увеличаване, и гарантиране, извинете, на достъп до финанси за новаторство, инвестиции и растеж. Хармонизирането на надзорните практики не е достатъчно, ако правилата са различни. Ето защо не трябва да забравя все пак, че а, това, което може да направи ЕЦБ, си има своите ограничения относно пруденциалните, пруденциалните права в евадиния надзорен механизъм. Европейската централна банка е обвързана с различните е, национални законодателства и нехармонизираната директива за капиталовите изисквания. В тези случаи ЕЦБ може да направи много малко, за да се пристъпи към хармонизация. Необходимо е законодателна намеса, за да се оправи източника на проблема. Благодаря а, е, за това, че вие приканвате да има законодателна хармонизация в Банковия съюз включително и чрез приемането на регламенти и директиви в рамките на законодателството за банковия съюз. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателят. Благодаря ви за вашата работа. Както това е видно в доклада, всички подкрепяме идеята за открит диалог с Европейския парламент. Сега да започнем с въпросите. Бурхарт не е тук. Някой друг от НП дали желая да зададе въпрос? Ако не, преминаваме към следващия оратор. Пабло. Брайан. Благодаря, господин председател. Благодаря за казаното от вас в този изключително труден ден за всички ние, които сме в Брюксел. Последния път, когато бяхте тук, аз ви зададох въпрос за решението на ирландските банки във връзка по-строгите микропруденциални правила. Към момента има драстични промени в това отношение. Бих искал да попитам, дали централните банки трябва да имат гъвкавост, когато предприемат мерки за по-строги правила или за тяхното отслабване? Трябва ли мерките на националните централни банки да бъдат контрациклични? На второ място, смятате ли, че достъпа до пазара на недвижими имоти трябва да се използва като критерий? Когато има прекомерно предлагане на жилища или прекомерно малко такова, трябва ли централните банки да преработват валутната си политика в зависимост от положението на пазара? И последния ми въпрос – Какви са според вас опасностите и рисковете за финансовия сектор, ако Обединеното кралство излезе от Европейския съюз? Спекулира се с това, че някои от фирмите от лондонското Сити може да се пренасочат към а, други правни рамки, ако Обединеното кралство излезе от Европейския съюз. Каква ще е потенциалната отговорност, ако някой от тази институция изпадне в неплатежоспособност, например? Кого ще обвиняваме? държавата членка ли ще носи отговорност или отговорност ще носи единия надзорен механизъм? Вие направили ли сте оценка на риска, свързан с излизането на Обединеното кралство от ЕС? Regarding uh, the measures taken by the... Имайки предвид макропруденциалните мерки на Ирландската централна банка. Както казах и последния път, това са изключително полезни мерки, за да може да се справим с ипотечните рискове. Това се прави чрез макропруденциални мерки. Националният надзорен орган взема подобно решение и аз уважавам неговото решение. ЕЦБ можеше да подпомогне тези мерки, ако, например, беше видял, че нищо не се прави, че не са предприяти действия, но тук напротив Националният надзорен орган, Централната банка, предприе действия което бе доста мъдро според мен. Защото има хиляди начини за отпускане на ипотечни кредити, за да се отговори на жилищните нужди на европейските граждани. Това беше първото нещо, което поисках от колегите – да, а именно да се направи карта на ситуацията с ипотечните кредити във всички държави. Може би още тази седмица, даже най-вероятно преди края на тази седмица, ще разполагаме с тази информация. Дали предлагането на жилищния пазар – трябва да определя макропруденциалната политика, отговорът ми е да, липсата на предлагане или прекомерното предлагане са критерии, които се отразяват на цените. Това са критерии, които трябва да се вземат предвид. Няма да отговоря на въпроса дали това трябва да се взема предвид за целите на валутната политика, защото никога не съм водила подобна политика в своята кариера. Винаги е имало ясно разграничение между в ЕЦБ между а, валутната политика и политиката по надзора. А по отношение на излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, няма да се наемам да предрешавам резултата от референдума като се изказвам във връзка с последствията от евентуалното излизане на страната. Вие попитахте дали някои банки могат да дойдат в континентална Европа. Не мога да кажа дали това ще се случи, не мога да коментирам хипотетични ситуации. Всичко се определя в европейското законодателство. Може да има банкови институции, които да са значителни и в този случай, може би, ще има повече значителни банкови институции в еврозоната, което ще изисква повече средства от ЕСБ. Но това си има и своите предимства. Ще има повече работни места в континентална Европа. Но отново повтарям, не мога да коментирам хипотетични ситуации. Елиза Ферейра. Благодаря. Елиза Ферейра има думата. Muito obrigada. Благодаря ви. Мисля, че в момента се намираме в извънредна ситуация и не можем да отделим необходимото внимание е, и да се концентрираме върху това, което е, би трябвало да обсъдим с вас. Е, мисля подсъзнателно непрекъснато за случилото се и това, което може би се случва в момента. И все пак как ще се извърши преход е, от е, миналата култура, така да се каже, в е, предишните години на банките и новата култура, която очакваме те да проявят парламента, както и другите институции, създадоха съответните механизми и правни актове, които би трябвало да доведат до желания резултат, но все пак в момента сме в все още един начален стадий на прилагане на новите разпоредби и бих искала да знае какви са вашите впечатления от прилагането им. Има различни аспекти, естествено, по отношение на надзорния механизъм още повече, че е, сме в период е, след, е, така да се каже, един много дълъг период на стагнация в економиката като цяло и в банковия сектор. И това се отразява на готовността на банките да отпускат кредити при определени по-благоприятни условия. Също времено има необслужвани кредити все още и всичко това се отразява на пазара. Някои от пазарите очевидно все още не проявяват доверие в политиката по отношение на бъдещето и са колебливи. Така че, доколко вие осъзнавате тези проблеми, съществува ли едно такова съзнание в рамките на единния надзорен механизъм? Благодаря предварително за отговора. Благодаря ви за въпроса. Напълно съм съгласна, че се намираме в е, труден преходен период, което е, обяснява и е, така, някои така, по явления на пазара в е, е, началото на годината. Е, това в крайна сметка е последствие от самата криза, за която вие говорите и дългия период на стагнация. Ние сме напълно наясно, че тази ситуация съществува. Нуждаем се от повече гъвкавост, нуждаем се от повече време, за да се адаптират нещата към новата действителност и към новите изисквания. Да кажем, необслужваните експозиции. Е, това е, в крайна сметка, един е, много дълъг процес, е, който изисква време, за да определим първо различните елементи, по които трябва да работим но в крайна сметка а, ние сме направили една оценка на а, въпросните а, необслужвани а, пози, експозиции на а, активите. А, по отношение на този вид експозиции вече са е, прияти и са определени насоки на по-високо равнище. Е, така че е, ще се опитаме да е, се справим с този въпрос по един подходящ е, начин. Уверявам ви, че имаме преди всички тези аспекти на трудната ситуация, в която се намираме напълно постижимо е в крайна сметка да се справим с ситуацията, но това изисква усилия не само от страна на ЕЦБ и на европейските институции, но също и от националните банкови системи. Е, в рамките на е, е, ССМ и очакваме и съответните решителни стъпки на национално равнище, естествено. Да. Междувременно от членовете на парламента са получили от Генерална дирекция сигурност и безопасност първото съобщение, в което се посочва, че се увеличава степента на сигурност и нивото на мерки на сигурност тук в сградата, така че ни призовават всички да имаме предвид това. Бих желал да говоря на немски. Именно необслужваните, лошите кредити ще бъдат тема на моето изказване. Вие казахте, че причините са различни. От една страна общата економическа ситуация, но понякога и структурни слабости във връзка с несъстоятелност в рамките на банковия сектор. Интересувам се от следното. От една страна, какво мислите, до каква степен лошите кредити в еврозоната се дължат именно на неблагоприятното економическо развитие и същевременно времено степента на, така, на участие на тези необслужвани кредити се различава от обема им. В САЩ, например, през 2010 година те се увеличаваха и в САЩ, но след това започна едно, един бърз спад, докато в еврозоната очевидно спада не е чак толкова бърз. Смятате ли, че това се дължи на различното макроекономическо развитие, което в САЩ очевидно беше по-добро, отколкото в еврозоната? Или сте по-склонна да кажете, не толкова силно изразена беше разликата в макроекономическото развитие, така че това не може да обясни наличието на толкова много необслужвани лоши кредити. И втори въпрос. Вие говорихте за а, загуби а, и за някои фактори, свързани с а, загубите и евентуалната несъстоятелност. Страхувам се, че може би обяснението е, е свързано най-вече с това, че кредитите все още се водят в счетоводните баланси на а, банките. Е, естествено, една банка винаги може чрез отчисления да приеме определени нови явления и дали в крайна сметка политиката на а, отчисляване и амортизиране а, не трябва да бъде променена, така че банките да се освободят от тези лоши кредити, най-сетне в счетоводните си баланси. Е, може би е, трябва да се постави акцента най-вече върху е, е, амортизирането, защо... и е, дали това ще реши проблема, защото в крайна сметка, независимо от това дали фигурират тези е, кредити в банковите счетоварни отчети и баланси, те, парите ще липсват. Да, как да ви кажа, нещата зависят от е, някои е, фактори, характеристики от страната, от е, е, кредитополучателите, дали става дума за търговци на дребно или за малки и средни предприятия или за по-големи играчи на пазара и така нататък. Нещата зависят естествено и от е, националните правни норми. Но със сигурност не можем да обясним всичко само с лошото економическо развитие. Това бе един допълнителен външен фактор, който заостри още повече проблемите в економиката на Европа, както и на други части на света, но това не е единствения фактор при всички положения. Аз мятам, че трябва да използваме всички възможни инструменти за решаване на проблема. В момента мислим най-вече за една а, а, специална гаранционна схема а, в Италия, например, която ще гарантира по-добре активите на някои важни инвеститори А, дали трябва да извадим, така да се каже, тези лоши е, кредити от е, е, балансите, щетоводните баланси на банките? Както вие сам казахте, е, в крайна сметка става дума за това, че е, има загуба. Дали ще фигурират кредитите или не, това не решава проблема с липсващите пари. Е, при всички положения трябва да имаме предвид и е, страничните, допълнителните, така наречените колатерални щети. Е, в някои държави законодателството е такова, че в крайна сметка то не отчита именно този вид щети. При всички положения е, вече сме много по-добре оборудвани, както се казва, и въоръжени за борба срещу тези явления. Няколко думи и за служителите на банките. От тях зависи в крайна сметка дали биха могли да разпределят по-благоприятно необслужваните кредити и дали могат да предвидят и съответното ниво и съответния обем от ресурси, които са необходими Що се отнася до САЩ, малко съм скептична към това, което вие казвате, защото само с един инструмент едва ли можем да решим въпроса. Става дума за различни страни, в които ситуацията е различна и понякога се налага и подходът и инструментариума да е различен. А, да, а, а, в крайна сметка, е, след като имате необслужвани кредити и е, реализирате загуби от тях, е, вие плащате сметките. Настрахувам се, че в някои моменти ще трябва да се звугуваме с някои от банките, които просто са в, така да се каже, в най-катастрофално положение ние е, сме в процес на консултации, естествено тясно сътрудничество и с Международния е, валутен фонд е, и консултираме и други финансови институции, особено в страните, в които има добри и най-добри практики в това отношение. благодаря, господин председател. Благодаря също така, че решихте да продължим със заседанието. Разбирам напълно смисълът на прекратяването на заседанието, но ми се струва, че започва цяла една епоха, когато трябва да защитаваме това, което вярваме от хора, които по никакъв начин не се страхуват да ни нападнат. Благодаря и на Даниел за това, че е тук и че успя да се придвижи от Франкфурта. Имам въпроса за вас. Първо е свързан с, с плановете за структуриране, реформиране на надзорните органи. По чисто патологичен начин, какво смятате, че може да се подобри в, в отношенията ви в частност с Европейската инвестиционна банка, но и други инвестиционни кредити и други институции, които могат да се откажат и на Европейския орган за ценните книжа и пазарите? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Последно време много се изговори в контекст на преговорите за излизането на Бранто кралство от Европейския съюз, че еврозоната всъщност поставя страните, които са извън нея в по-слаба позиция в контекст на вътрешния пазар. Но все пак ми се струва, че е, има, че е прекрасна възможност съществуването на еврозоната, че е дава възможност да се хармонизират възможностите на някои държави. Членки се питат в някои случаи дали всъщност държавите, които са извън еврозоната, не вредят на качеството на пазара и на единността на нашите правила, както търговски, така и финансови. Благодаря ви. Ще си позволя да отговоря на английски, за да ме разберат колкото може повече хора. Ще отговоря на английски. Що се отнася за реформата на един надзорен механизъм, споменахте Европейския банков орган и а, ЕОПА, или Европейската агенция за инвестиционните и пенсионни фондове. Много добре се познаваме и с двете институции. Често разговаряме с тях. Не мога да кажа, че стига до конфликт на интереси, но за да се чува европейският глас в тези институции, трябва да отбележим с изненада, че председателите на е, е, Европейския банков орган и на ЕЙОПА нямат право на глас. А те, между другото, един председателите е тук сред нас – Също така ние нямаме право на глас, ние сме само наблюдатели в Европейския банков орган. Но все пак нашият глас е, се чува в, в органа, дори и да нямаме право на глас. Трудностите, с които се сблъскваме и които осложняват значително работата ни е липсата на делегиране в регламента за един надзорен механизъм. Или казвам с други теми, думи всяко най-малко решение трябва да се взима на равнището на, на единият на управителния съвет на единият надзорен механизъм, което не е стриктно казано надзорна работа. Също така има и някои области, в които не е много ясно кой какво точно прави. Има други области, в които не е ясно. За например, регламента, с който се транспонира Базел 3. Всичко, което излиза извън нашите правомощия, като изпирането на прави, например но между, между двете има много голяма сива зона, където може да се разминават мненията ни с тези на националните надзорни органи. За това какво трябва да се направи от ЕЦБ, какво трябва да се направи от националните надзорни организми. А това на практика дори изисква повече работа от наша страна, отколкото сами да го свършим. Изясняването е, е ключовата дума, която много ни улеснява живота. Питате ни дали еврозоната е проблем за единият пазар. Ами аз може би съм малко пристрастна, но не смятам, че тя е проблем. Според мен е много важно да се върши работата, която се върши в еврозоната, особено хармонизацията, която сме предприели за националните опции. 19 държави членки доскоро работеха по различен начин, а сега вече имат възможност да работят по сходен начин. Освен това, трябва да гарантираме всички усилия, които, които правим, за да гарантираме сигурността на еврозоната на практика за сигурността и на целият единен пазар и на европейската економика. Пак казвам, може би съм пристрастна. Според мен еврозоната е нещо прекрасно. А вече какво смятам за тези, които не са страни, не са членки на еврозоната, това е съвсем друга тема. Това са решения на, на хората, живеещи в съответните държави. Фабио Демази има думата. Благодаря ви. С ваше позволение, аз също ще си изкажа на немски. Е, и от моя страна, първо е, няколко думи за това колко е, съчувствам на жертвите и техните близки. Ужасяващо е, че се намираме в абсолютна безпомощност в момента, но трябва да продължим да работим. И така, по отношение на а, закъсалите банки имаше някакво споразумение. А, в Шлезви-Холштайн, в моя район, има една такава банка. Тя трябваше, съгласно а, решението, да а, заплати от общите загуби в размер на 8,2 милиарда, 3,2 милиарда трябваше да се поемат от самата банка. И така, на практика е, се повишават е, обаче е, цените за хората, живеещи в този регион с няколко процента. И след като Знаем, че от бюджета на федералната провинция се взимат около 5 милиарда и същевременно на пазара банката вече не се справя така добре, както преди. Виждаме, че гаранционната схема на практика не работи. Не смятате ли, че би трябвало да се помисли за малко повече устойчивост в подобни случаи, без непременно да се стига до ликвидация, до обявяване на несъстоятелност? Освен това, при проведения стрес-тест Смятате ли, че е, приятите критерии и параметри е, са правилни, не трябва ли нещо да се коригира и освен това по отношение на Коко е, е, облигациите не трябва ли на така да се каже, в контекста и на фона на всичко това, което вече преживяхме с подобни е, книжа и инструменти на пазара, да е, помислим за по-добро гарантиране за, да кажем, някакви специални гаранционни схеми по отношение на този вид ценни книжа, които очевидно са с по-висок високо ниво на риск. Да, най-вече става дума за а, ценни книжа. Съжалявам много, казва председателя, прекъсвам ви, тъй като трябва да се съобразявате с регламента. То е две минути на изказване. Ако правилно разбрах всъщност първата част от вашия въпрос, вие говорите за една е, германска банка, която в момента обсъжда с Европейската комисия детайлите по отпуснатата гаранция. Позволете ми да не коментирам е, този случай, тъй като е, очевидно става дума за една определена институция, която е по-наясно с въпросите. Вчера, когато напуснах Франкфурт, все още не бяхме навлезли, така да се каже, в подробности във връзка с този случай. Вчера всъщност е започнал процеса, ако правилно разбирам и ако съм информирана, макар че и съвсем бегло по въпроса. Сега, тези проверки, наречени стрес-тест, е, и е, които целят една оценка на е, устойчивостта на банката, ние смятаме, че в момента критериите, по които те се провеждат, са правилни и добри, не, все още не сме все още не сме започнали с, с така, истински и, е, коментар на резултатите и оценка. Дори и от гледна точка на е, бързо развиващите се економики. Да, е, има е, и и е, е, е един обрат в това отношение, е, но там решаваща роля играе ЕБО. Ние там не гласуваме, така че в това отношение има едно решение на Европейския банков орган. Естествено, че е, има различни е, варианти, които е, са насочени и концентрирани в различните институции. Понякога в е, единния надзорен механизъм, понякога в ЕБО или в някоя друга институция на европейско равнище. Но инструментите, колко не са лоши. Е, те ни помагат е, понякога да решаваме сложни случаи, но естествено трябва да се мисли за защита на потребителите. Вие сте е, абсолютно прав, като казвате, че в крайна сметка сметката се плаща от потребителите. При пълна прозрачност трябва да става използването на тези инструменти. Съгласна съм с вас. Така че инвеститора да разбира за какво става дума Структурна реформа на банките, на банковия сектор, това е един много деликатен въпрос. 70% от финансирането на нашата економика е от банките, останалите проценти са от други източници, но ние се нуждаем от силен банков сектор, който ще помага на економиката и ще помага на хората. Това е, е, е свързано естествено и с е, вашия въпрос. Е, е формиране на пазара. Е, е, не знае какво точно е направено във всички държави членки на Европейския съюз, но в Германия и във Франция вече има законодателство по тези въпроси. Така че не става дума единствено за обичайните пазарни практики и механизми, с които се направляват по-скоро се създават рамките за развитие на пазара. Но като имаме предвид Сътресенията в началото на годината, те са по-различни от тези, които преживяхме в предходните години, защото имаха много по-малко неблагоприятно въздействие върху пазара. Ще мислим и по тези въпроси, естествено, да. Член 11 от нашия доклад бих искал да напомня за него. Става дума за е, изводите, които можем да извличаме и уроците, които, полките, които сме извлекли от случилото се. Имаме ли съответните сценарии вече за решаване на подобни проблеми, да кажем, във връзка с оценката на експозициите на трети страни и така нататък? Е, естествено, казвам това е, относно е, диференциацията, която вие направихте между вас и ЕБО. Господин Гиголд, малко Объркващо е, естествено. Е, точно днес, е, е, може би, би било по-подходящо, така да се каже, да помълчим малко. Но ще свържа нещата с предишното изказване. ССМ, естествено, единия механизъм трябва да защити потребителите. Но нещата се свързват най-вече и с пруденциалното регулиране, с пруденциалния надзор. Е, какъв точно е мандата? За какво имате правомощия? И още нещо. Бих искал да ви поздравя за е, резултата, който се посочва в 32 точка от доклада, а именно, че става дума за едно увеличаване на 30, с 30% по втория стълб за периода 2013-2016 година. Е, питам се откъде идват в крайна сметка тези цифри и този прекрасен резултат. Само 30% съгласно Централната банка в е, Германия се дължат е, на е, увеличените цени на пазара на недвижимите имоти, което обаче също представлява един, така да се каже, двупосочен фактор, който може да се третира и неблагоприятно и да се тълкува така. Така че, е, когато става дума за е, АМД е, и съответните точки, не смятате ли, че трябва да ги свържем и с всички останали части, а да не разглеждаме нещата единствено, изолирано в рамките на един стълб? Да, благодаря ви за въпроса, свързан с втория стълб. И наистина изискванията по втория стълб са се увеличили с 30 пункта тази година. По-голямата част от банкерите са реализирали, които са реализирали е, увеличение, са създали, така да се каже, формирали са допълнителен капитал и е, при тях няма потребност от специални капиталови изисквания. Но в е, други държави изискванията по втория стълб се намират в друга е, е, ситуация и там нивото, да кажем, е 8,5 е или 5,9, а не повече от 10%, да кажем, при по-голяма част от банките. И а, да, вие говорите за 30-те пункта, но това се отнася единствено до банките, които не желаят да получават повече по втория стълб. Те по-скоро държат да запазят едно стабилно, така да се каже, обширно, макар и по-низко ниво на дейност малко банки под 10 е техния брой. Не се нуждаят от капиталови е, изисквания. Но повечето от тях вече е, реализират съответните приходи, така че да покриват е, капиталовите изисквания. Естествено, е, това е цикличен и процикличен въпрос. Uh, regarding, uh, sorry, I took wrongly my note regarding what uh, Buba uh, uh, has done. Oh yes, the, the level. А, да, е, забравих е, всъщност втория ви въпрос, сега се сещам. Цените на недвижимите имоти в Германия са в момента в е, динамика и посоката е до този момент необичайна, меко казано. При всички положения ще трябва да се обсъжда много сериозно този въпрос във връзка и с ипотечните кредити. Те са много важен елемент от дискусията и ще е, се вземат мерки. Имаме предвид е, това развитие на пазара на недвижимите имоти е, в Германия на европейско равнище, може би също трябва да разгледаме процеса. При всичко, всички положения макропруденциалните мерки се взимат на национално равнище. Възможно е обаче и Европейската Централна банка да интервенира. За момента не виждам такава необходимост по отношение на Германия. Доколкото знае на Националният надзорен, надзорен орган е предвидил съответните буфери, така че е, нивото е нула. Получих е, писмо по този въпрос, не помня кога беше. Защо не го публикувате? Ще бъде интересно за всички нас. Е, може би прекалено голям ще бъде интересът към това писмо и затова не го публикувам. Но повечето от тези писма се публикуват от самите автори, които са ги написали. И така, втория стълб. Именно за да не се появи процикличност, е, ние оценяваме всяка е, банка, включена в е, единния надзорен механизъм. И е, смятаме, че ще постигнем едно намаление от 25 базисни пункта е, за е, всеки баланс. Е, естествено, това се отнася най-вече до балансовия, счетоводния баланс на банките. Е, това е свързано и с е, така, промяна в е, оценките и е, с съответните насоки, на които Европейската Централна банка е подготвила. А именно така, приканването на всички банки да се приближат до изискванията съгласно втория стълб, а именно 25 базисни пункта. И те, всички банки по втория стълб и в рамките на единия надзорен механизъм получиха от нас е, е, съответното е, предупредително писмо, че трябва да бъдат много внимателни и да следят много внимателно така, капиталовите изисквания по отношение на тяхната конкретна банка, за да взимат мерки без забавяне. в момента не се предвижда някаква отмяна на тези мерки или насоки. Не. Знаем, че служителите на комисията в момента работят по евентуални корекции, но за сега няма такова нещо. В бъдеще, може би но е едно адекватно равнище на капиталовите изисквания. Това е в крайна сметка целта на е, всички наши действия в е, рамките на втория стълб и единния надзорен механизъм. Благодаря ви разясненията на комисията винаги са много полезни и между другото доста по-различни. Марко Вали има думата. Благодаря ви, господин председател. Моите мисли също, разбира се, са с а, жертвите, техните близки. Но също така смятам, че нашата реакция е правилната. Трябва да продължаваме да работим. По въпроса на госпожа Нали и единият надзорен механизъм, от началото на кризата вече се убедихме, че европейските институции се концентрират върху оценката на риска на банките и оценка на риска на кредитите в по-голяма степен, отколкото върху финансовите риски, рискове. Това, разбира се, ни позволи да стабилизираме в някаква степен на системата, в която някои банки бяха силно концентрирани върху реалната економика, като в Италия, например, но, но обърнаха внимание на много по-рисковите банкови сектори, като например в а, Северна Европа, като Германия и Франция, например. Там голяма част от банките имат доста по-голям финансов риск. И в доклада, който одобрихме тук в парламента, Една от точките е посветена на евентуалната оценка от трета степен на активите на финансовите рискове и да обърне повече внимание в сравнение с рисковете, свързани с кредитите. В противен случай ем, има опасност да се съсредоточим прекалено много върху банките, които в крайна сметка не са отговорни за кризата в толкова голяма степен. Така че ако наистина се питам дали искаме да разрешим реалните финансови рискове или искаме непрестанно да обвиняваме за всичко кредитите, без да се заемем с сериозните систематични рискове в банките, т.е. рисковете от равнище 3. Поставя се и въпроса за държавните цекни, ценни книжа без риск от равнище трето. Има опасност там да бъдат наказани банкови сектори и системи, които и без това бяха вече доста тежко засегнати от кризата. Така че въпросът ми е дали отново да използваме подобен подход, който е прогресивен сам по себе си няма всъщност да задълбочи още повече кризата за вече отслабени банкови системи, включително и срив на някои от банките. И на последно място в момента се говори за сливане на търговските, на, на двете на две банки в Италия. Съгласно италианските органи. Това ще направи една по-устойчива голяма банкова институция, но съгласно на Европейския надзорен механизъм това ще доведе до един, един по-слаб централизиран банков орган. Въпрос ми, ако е смятате вие. Благодаря ви, твърдите, че в по-голям степен се случаваме върху кредитния риск, колкото върху финансовия. Не съм съгласна с вас. Ние се съсредоточаваме върху всички видове рискове за банките. направихме всеобхватна оценка на пазара. Разбира се, по-малък бой банки бяха изложени на такъв вид риск, което намалява тяхната опасност за системата като цяло, но ако вземете в методологията, когато използваме, ще видите, че методологията всъщност е доста сложна. Прекрасно взимам предвид всички видове банкови рискове, за да направим оценка на сегашните и предстоящи рискове. Това е важна част от работата на дорите органи, които в последствие ще трябва да дадат отговор на да реагират на тези рискове. По въпроса за рисковете за държавните дългове, напълно съм съгласна с вас. Темата наистина е много трудна. Тя е подобна на необслужваните, на експозиция от необслужваните кредити. Въпросът е доста сложен, тъй като памна точка е различна в различните системи и ние всъщност си оставяме необходимото време да направим оценка. Базелският комитет работи в момента и ще излезе с предложение. А пък Европейски помощ от своя страна трябва да вземе решение за транспонирането, защото вие сте законодателните органи. Аз не съм законодател. Аз, ако получа инструмент, с който да се справя с този проблем и мога да го получа само от вас. Аз не мога да променям правилата на играта мога само да осъществявам надзор в основа на правилата, с които разполагам. А по въпроса за сливането в Италия, което споменахте, Смятам, че това е една много важна операция и най-вероятно ще бъде успешна. Може би това ще бъде... Всъщност трябва да бъде успех, защото това ще бъде първа от поредица подобни операции. Всички знаем, че в други държави, например, и в Италия включително. Редица сливания доведоха до влушаване на положението или до, до повече трудности за банките, които бяха създадени след подобни сливания. Така че работим много усилено, в контакт съм постоянно с италянските колеги за да видим какво е адекват, адекватните изисквания. Трябва да бъде успешна операцията и банката трябва да бъде много силна от самото начало. Това трябва да бъде третата по големина италианска банка и в това отношение трябва да бъде съизмерима с сред, с, с сравнимите с нея институции. В Италия, не в други държави членки. И по тази причина си вършим работата на надзорен орган. Приветстваме сливането в Италия, но то трябва да бъде успешно след сливане. За целта трябва да бъдат изпълнени някои надзорни изисквания, които според мен поне са смислени. И като цяло ми се струва, че този принцип е добре разбран. Давам си сметка, че Според италианската преса, аз съм човека, който е взел решението, но аз не разполагам с такива правомощия. Надзорния съвет а, взима решенията и има поне консенсус, ако не преобладаващо мнозинство за консенсуса, който предложихме. Благодаря и бухът Бурхат има думата. Много ви благодаря, господин председател. Два въпроса и от мен. Първо, Европейската централна банка намали за пореден път референтните си лихвени проценти до абсолютно историческо рекордно ниско равнище. А лихвения процент за кредитопускане за банките беше свалено още повече. Като а, председател на Европейския надзорен механизъм смятате ли, че разделянето в а, дейностите в рамките на ЕЦБ ви дава възможност да, да гледате критично на тези показатели на паричната политика и в това отношение смятате ли, че паричната политика, която води ЕЦБ, само посвърля рисковете към частните инвеститори, тъй като класическите банкови дейности вече не са конкретно способности. Как тогава искате да се запази диверсификацията в банковото дело? На второ място. Европейският орган за преструктуриране на банките и Европейския надзорен механизъм трябва да работят в сътрудничество и да спазват еднакви критерии. Thank you very much uh, for these questions. Uh, regarding the Благодаря ви за въпроса. And that I don't uh, comment on the monetary policy part of the ECB. Няма да коментирам по паричната политика на ЕЦБ но разбирам, защото представлява предизвикателство и защо ви притесняват решенията относно лихвените проценти. Но това има и своите предимства. Продължение на същото положение, банките в някои държави и кредитополучателите по-лесно могат да се справят с проблемите с експозициите, към не погасени кредити, необслужвани кредити. И може би това е добра причина банките да се замислят малко повече за устойчивостта на своите бизнес модели. Банките разполагат с а, необходимите инструменти. И ако видите съотношението между разходи и приходи на банките в еврозоната, те са доста различни, но като цяло имат доста добра са в доста добра позиция, т.е. имат а, възможност да се справят с допълнителни натиски, идващ от ниските лихвени а, интер... проценти. По въпроса за диверсификацията, все повече клиенти, все повече потребители, в частност младите поколения, искат подобен вид банкови услуги. Ето защо банките искат от нас да, направят оцен... да направим оценка на изпълнението на регламента. В противен случай те ще бъдат изправени предизвикателството на новите финансови технологии, които много бързо се развиват. Относно определенето на МРЛ за тази година от а, органа за структуриране на банките, да, смятам, че трябва да бъде тяхно сътрудничество с надзорният, управителният съвет за единия механизъм за структуриране. и трябва да разполага с необходимите инструменти, за да развиват своята дейност. И когато не сме наясно къде е границата между това, което се нуждаят и това, което не се нуждаят, е по-добре да проявим щедрост и да дадем повече, отколкото по-малко. И като Всъщност това е много лесно, като се замислите, защото Хелга Кюнинг беше сред учредителите на Европейския надзорен механизъм. Много добре се познаваме с нея, тя много добре познава единия надзорен механизъм и неговите възможности. Мога да ви кажа, че ние сме в постоянна връзка с нея. Разговаряме поне два-три пъти седмично с нея, лично. И като цяло се струва, че системата дава много добри резултати. Те са там, като ни бяха преди една година. В момента върви първото година тяхната дейност, целият въпрос за функционирането на съвета за преструктуриране никак не е лесна и ние ще им кажем пълна подкрепа. Благодаря. Бернар Муно има думата. Госпожа председател, благодаря ви за присъствието сред нас. Най-напред в днешния тъжен ден аз и моята политическа група бихме искали да изрежим съпричастност с жертвите на тероризма. А в контекста на банковият надзор ме вълнува безопасността на потребителите. Затова искам да попитам какво е мнението ви за отпускането на банкова помощ за индивидуални инвестиции за древни граждани и техните спестявания. Предполага се, че ако се, се насърчи индивидуалните инвестиции на гражданите, това ще доведе до по-малко паника на пазара. На практика обаче примера с преструктурирането на италианските банки миналата година показа, че докмакитствата наистина запазват а, тези дългове до окончателното им изчезване с целият портфел на съответната банка. И така ми се струва, че, че, че предложението ви е доста извратено, защото твърдите, че се опитвате да защитавате спестяващите, които на практика са европейските граждани. Така че те трябва първо да закупят тези опасни кредити, след което трябва да ги запазят, докато големите инвеститори ще са имали вече възможност да напуснат потъващия кораб. Така че имам един въпрос. Не смятате ли, че този вид субвенционирана помощ за спесяване трябва да бъде запазена само за професионални инвеститори. Но явно, че себе повече се вълнува от интересите на големите банки, отколкото на гражданите. Respond uh, in English to your question. Ще отговоря на въпросът ви на английски. За да ме разбера повече хора. Сигурността на потребителите на банките е важен въпрос. Важен въпрос е какво се продава и какво не се продава на, дребни, на дребно, на дребните спестовници. Но аз не разполагам с такива правомощия на национално равнище се взимат решения да какво може да се предлага за продажба на дребни, какво може да се продава на професионални институции, включително и по отношение на капиталовите инструменти и ценните книжа, свързани с собствения капитал. След като бъде след това решение какво може да се продава на дребно и какво не, във всяка държава членка има органи, които отговарят за защитата на потребителите и именно те трябва да гарантират, че няма подав... предоставяне в погрешна информация и че информация, която предоставя доставчика на дребно на подобни услуги предоставил адекватна информация. Въпросът никак не е лесен. Това е доста деликатен въпрос и говоря от личен опит, защото в 2010 година насам отговарях за този ресор в Франция, но аз нямам так подобни правомощи, съответно не мога да отделя служители за тази работа, защото тя просто не влиза в мандата ми. Има други институции, за които е и ЕСМА, Както знаете, тя обещава, обединява пазарните, органите за пазарен надзор на 19-те държави членки на еврозоната и тя може да се заеме с подобни въпроси. Вероятно съюз на капиталовите пазари, който в момента се изгражда, в крайна сметка ще подобри защитата на европейските инвеститори. Дали това може да излезе с препоръки? Не, никой няма да разбере, че ние се опитваме да иземем правомощия, които не са ни предоставени. В момента мога само да кажа, че учителите трябва да са надлежно информирани, че не бива да купуват продукти, които не разбират. Това е основно правило и то е много важно. Ако инвеститорите не разбират какво купуват, трябва просто да не купуват съответният продукт. Това е. Оттам нататък не аз отговарям за тази деликатна задача, но пак казвам, опитвам се да помагам на колегите, които отговарят за съответния ресор. И всъщност миналата седмица се срещнах с колегата от ЕСМА, Стивън Майор, и обсъдихме темата. Казах му, че разчитам на него, за да гарантираме, че инвеститорите разбират, че сме а, навлезли в нов период, че живеем в нов свят, където вече влезе в сила директивата, която дава възможност за пълна защита на потребителите. Тоест има пълна гаранция на депозитите в размер до 100 000 евро. И това е. Thank you. Jakob von Weizsäcker. Yes, thank you very much, Chair. Um... Благодаря ви, господин председател. Мисля, че добър знак, че в ден като днешния можем да проведем толкова интересно изслушване. Госпожо Нуи, в тази комисия през 2016 година ще обсъждаме много досиета за Европейската схема за депозитите. Ще обсъждаме също до каква степен допълнителното намаляване на риска е необходимо за банковата система. Няколко въпроса имам в този контекст. На първо място, смятате ли, че да се предприемат мерки за допълнително намаляване на риска в рамките на ЕДИС? И ако да, в каква форма трябва да бъдат тези мерки? Надявам се, че ще бъдем достатъчно щедри. А трябва ли да бъдем щедри? Е, знам какво направи и господин Дайселблум. Блум с нивото на съотношението? какъв е процента на суверенния дълг? Досието за преструктуриране на банките ми е любимото и доколкото знам наскоро в Баден-Баден дадохте презентация пред немски предприемачи, където говорихте за реформата в банковия сектор. И вие я похвалихте и казахте, че така се стига до кръстосани субсидии между банките на дребно и по-рисковите дейности. Бихте ли могла да коментирате какво е предимството от подобно разделяне на дейностите, ако това се окаже необходимо? И не забравяйте въпроса ми за намаляването на риска. Thank you, thank you very much. Regarding uh, EDIS... Uh... Благодаря ви. На въпроса за ЕДИС. Схемата за гарантиране на депозитите. В рамките на завършването на Банковия съюз ние приветстваме предложението на Европейската комисия за ЕДИС. Това беше липсващия стълб на Банковия съюз и е добре да се знае, че в момента така дискусии. за нас е важно приноса на банките да се базира на риска. Риск, преценен с оглед на всички банки в Европейския съюз, а не само спрямо банките в същата държава членка. Относно споделянето на риска, смятаме, че създаването на ЕДИС и намаляването на риска трябва да вървят паралелно. Нуждаем се от ЕДИС, за да може да се вземат предвид различните национални позиции. Подобно постепенно въвеждане ще доведе до равно третиране в банковия съюз и до допълнително намаляване на риска в банковия сектор – Смятаме, че намаляването на риска и споделянето на риска взаимно се допълват и засилват и са от значение за банковия съюз. Те не трябва да се превършат в предварително условие. Сега обаче се нуждаем от ясна пътна карта, от ясен график на работа, за да знаем на какви етапи ще се а, извършват застрахователните дейности, допълнителните такива, докато се стигне до пълно застраховане. И пропуснах последния ви въпрос. А, съветникът ми тук а, ми го напомня. Ага, структурните реформи и предимствата от разделянето на дейностите. Ами, мисля, че преди кризата имаше излишък от търговски и пазарни дейности. Банките, които се занимаваха с подобна дейност, бяха ударени от кризата и това ги накара значително да намалят този тип дейност. Разбира се, някой ден, ако доходността е под натиск, те може и да са принудени да се върнат към подобен тип сделки, за да получат по-бързи доходи. Рискът обаче понякога се превръща в загуба. Uh, uh, и е необходимо да помислим това отношение. Това, което бе направено във Франция, в Гър... Германия, най-вероятно и в други държави, е правилното нещо. Защото между търговските дейности и банкирането на дребно има и други дейности които могат да бъдат приравнени на търговска дейност. Финансирането на тези дейности обаче е по-скъпо, цената за потребителите също е по-висока, което означава, че ще има по-малък брой такива сделки what has been done is uh, pretty reasonable. Uh, the, the supervisors receive. Uh, Надзорните органи имат правомощия да преминат към разделяне на тези дейности, ако това е необходимо. Перваш Берес. Перваш Берес. Благодаря ви, господин председател. Уважаема Даниел Нуи. Сезирани сме с предложение за реформа. Нещо, което вие споменахте. Колкото повече се вглеждам в това досие, толкова повече си казвам, че тези нови счетоводни норми са създадени, за да се отговори на опасенията и страха на банките. И само на банките. Относно застрахователния сектор, може би там не трябва да се прилага тази норма, докато ИСБ не изготви норми, които да се прилагат по-добре за застрахователния сектор. Сред дългосрочните инвеститори има някои притеснения за ИФРС 9. Предполагам, че вие ще разгледате въпроса през призмата на банковите институции, но може ли да ни дадете малко по-общ поглед? Дали двигателя на ISRS 9 не е бил именно свързан с този страх. А е... Thank you very much. Uh, I... Благодаря ви. Аз не гледам толкова песимистично на ИФРС 9. Зная, че има хора, които смятат, че отчетността ще се повиши, като се използва новите правила на ИФРС 9. А относно финансовите инструменти, ЕЦБ смята, че това е добър компромис между целите, свързани с прозрачността и запазването на финансовата стабилност. Смятаме, че новия модел, ако бъде приложен правилно, ще доведе до своевременно признаване на финансовите загуби. Ще се намали реципрочността дейността на IAS 39, а относно новия вид отчетност, очакваме, че новият отчетен модел ще намали изкуственото колебание и ще бъде придружено с хеджиране, което ще подпомогне дългосрочните инвеститори. Така че ние гледаме положително на IFRS 9. Трябва да ви кажа, че някои банки съвсем не проявяват толкова ентусиазъм за ИФРС 9, защото се страхуват, че ще трябва да отчитат в по-голяма степен финансовата стабилност и да разпознават проблемите по-рано. Ние отблизо следим прилагането на ИФРС 9 защото искаме гладък преход. Не бихме искали изведнъж някои банкови институции да разберат, че ще трябва да заделят повече, отколкото са очаквали. Наистина правим всичко възможно, за да може банковите институции да разберат всички последствия. Аз съм положително настроена и би било добре, ако Европейския парламент одобри своевременно тези нови стандарти, за да може банковите институции да прилагат новите правила. No, no, I, I'm not blaming anybody. I... Аз никого не обвинявам. Вие ми дадохте възможност да кажа какво мисля и аз ви казах. Понякога някои банкери питат, ох, защо ни тласкат да прилагаме ИФРС 9, при положение, че решението още не е взето и че има време да го прилагаме. Искам да им кажа, че решението е взето. Ако такова решение бъде взето, ще ми е много по-лесно да обясня на банковите институции, да им обясня защо трябва да се подготвят. Благодаря ви, госпожо Нуи. Три въпроса имам. Първо. Възможността валутната политика на ЕЦБ след няколко месеца или след няколко години да се отрази върху клиентите в три отношения. Клаузата за нулевата лихва за някои потечни кредити. Ще стигна ли до там лихвите по кредитите да бъдат отрицателни? Така наречената клауза 0. Не зная какво е вашето мнение в това отношение. На следващо място. Факта, е, че някои банки прехвърлят отрицателните лихви към вложителите за да отразят отрицателните ефекти, които изпитват банките от отрицателните лихвени проценти, наложени от ЕЦБ. Започва да се говори за такса за операциите, извършвани на гишето на банката. Какво е вашето мнение в това отношение? Uh, first of all, the е, supervisor Първо. to fully... Е Надзорният орган се опитва да разбере различните методи на отпускане на ипотечни кредити в различните държави. И ви уверявам, че това е доста голямо предизвикателство. Разбира се, разбираме че банките и клиентите имат различни интереси. В крайна сметка, целта е потребителя да бъде защитен. Това обаче е в компетенциите на националните органи, а не на ЕЦБ. ЕТБ се занимава с надзора по отношение на риска за банките. Проверяваме дали има кредитен риск или риск за доходността на банките, или пък дали двата риска са на лице, какъв е размера на риска, какъв вид мониторинг трябва да се приложи, за да може да си свършим работата на надзорен орган. Към момента размера на риска не оправдава допълнителни действия от наша страна. Ако положението се промени, ще предприемем действия. Но от гледна точка на надзорния орган, Важно е какви са рисковете за банките. Банките също трябва да внимават, защото трябва да се спазва и да се осигурява достатъчно закрила на потребителите. Председател. Благодаря ви. Това ще трябва да приключим. Няма да има време за процедура по привличане на вниманието, защото закъсняхме. Бих искал да благодаря на Дане, Даниел Унуи за това, че бе тук. Изключително интересен дебат. На 13 юни ще проведем следващото изслушване. Сега бих искала да помоля комисията да дойде насам, за да може при закрити врата да обсъдим някои моменти в нашия доклад. Благодаря ви за интересния дебат, за годишния доклад. за повече от една година дейност на банката. va falloir camper au, il va falloir camper au Parlement alors.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 Uh, Скъпи колеги, мисля, че дадохме добър знак, е, като запазихме е, разговора с Даниел Нюи в е, дневния ред и поработихме. Нямам по-актуална информация към момента. Така, отговорните служители в отдела за сигурност работят в момента, включително и нашият служител. Но очевидно и нямам достатъчно членове на комисията от различните политически групи. Затова предлагам да прекратим работа за момента. Може би това е все пак най-разумното решение. Имаме само трима члена на комисията в момента в залата. Продължаваме да сме в контакт, естествено, и да следим ситуацията в сградата, за да видим как ще продължим с работата. Господин Фокс, все пак има членове на ЕКРА, които бързаха, за да присъстват на това заседание има и е, все пак няколко члена от другите политически е, групи. Аз разбирам много добре вашата, е, вашите аргументи, но все пак предлагам нещо по-разумно според мен, да продължим да работим. Нашите коопера... координатори и докладчикът най-вече по темата и по това досие всъщност още не е тук, така че комисията също... А, не, комисията е тук, моля, съжалявам. Всъщност причината е най-вече е, е, факта, че е, ораторът по следващата точка не е тук, а не е, терористичните атаки. Нещата са свързани, казва председателят. Е, нашият оратор не е тук. Е, защото не може да се предвижи до тук поради терористичните атаки. Господин Таяни, е, е, който отговаря за сигурността е, и за нашата сигурност, в момента се занимава именно с уточняване на всички въпроси, които са свързани с извънредната ситуация. Така че оставам на моето мнение. Прекратяваме за сега заседанието.